група. Това ще бъде публикувано на веб е, страницата на, плен, на пленарното заседание. Също така ще подпиша, аз подписах е,